Uh, Lamberts, would you like to possibly, please? Госпожо Ламбертс, ще ви помоля, ако обичате да седнете. Take a seat. Sorry to break up your conversation. Съжалявам, че трябва да си прекъснете разговорите, но вчера след обяд започнахме с 10 минути по-късно и накрая бяхме закъснели с цял половин час. Константина не можа да си даде отговорите, именно за това от днес нататък ще започваме точно на време. Предупреждавам ви. Самата аз ще се опитвам да бъда тук на секундата. Това не е характерно за мен, но ще направя всичко по силите си. Продължаваме нататък. Докладчик по следващата ни тема е Нилсън. Разпространение с търговска цел на спътникови дати от наблюдение на Земята. Господин Гонзалес е тук от комисията. Благодаря. Наистина, аз съм господин Гонсалес, както и казахте, госпожо председател. Нямаме много време и затова аз искам да подчертая най-важното от оценката на въздействието. Необходимо е да се посочи, че данните, които получаваме, са много важни за земеделието, градоустройството, спешните услуги, управлението при кризи, сигурността, отбраната, всички тези области. Същевременно тук говорим за един малък сектор. Дружествата, които работят в тази област, са общо 300. Те се занимават с различни неща – като за нас са важни 100 от тях, защото те използват спътниковите данни за изработването на различни видове карти. Тези 300 компании са наели 5000 работници и служители. 99 5% от тях са малки и средни предприятия, 67% са микрокомпании, което означава, че за тях работят 10 или по-малко от 10 работници и служители. И това е важно да се отбележи, защото до някъде това обяснява и вида информация, която можем да получим от тях – Същевременно приходите са 700 милиона евро и резултатите са добри, но не толкова добри, колкото в САЩ, защото тук растежа е 7%, а в САЩ 90%. Голяма част от тези приходи са резултат от обработката на спътникови данни с висока резолюция. Знаем как тези данни се разпределят между активните компании, така или иначе има само една шепа компании, които реализират наистина високи приходи. Това, което е важно е, че спътниковите данни с висока резолюция се контролират от правителствата. При всяка сателитна система, която произвежда такива данни, националните органи упражняват контрол, тъй като има съображения за сигурност. При високата степен на прецизност се казва, че има някои обекти, които не бива да се виждат. Това въжи и в извън Европейския съюз. За целите на нашата оценка ние направихме анализ на характеристиките, които наемат работници и служители на местата, които наемат работници и служители в Европейския съюз. Те работят с пътникови системи с висока резолюция. Разгледахме и контролните мерки в този случай – Външният консултант ни обясни, че принципно не се знае какво представлява високата резолюция. Бизнесът днес наистина не може да определи спътниковите данни с висока резолюция. Затова и не винаги е ясно, кои от тях трябва да се контролират и кои не – освен това, съществуващите системи имат различна степен на прозрачност. Да, упражнява се контрол, но бизнесът не винаги знае кога се стартира този контрол. Не се знае и дали техните данни е, са проблем за сигурността или не, просто критериите не са публично оповестени. Нещо друго, което установихме е, че при достъпа до тези данни няма гаранция, независимо дали се упражнява или кон контрол или не във вашата държава членка, че такъв контрол не се упражнява в друга държава членка. Защото нищо не може да спре другата държава членка да реши да въведе контрол. Тук няма общ подход. Следователно не може да се говори за свободно обращение на спътниковите данни. Имайте предвид, че дори и да не купувате спътникови данни с висока, а с ниска резолюция – тези данни може да са проблем от гледна точка на сигурността и следователно няма гаранция, че можете да боравите свободно с тях. Това е допълнителен елемент, който установихме при анализа си. Националните системи са разработени за е, националните цели. Това се отразява върху разпространението на тези дружества и тяхното третиране. 60% от дружествата в тази област са в три държави членки. Това са високоразделителни системи и съответно има системи за достъп до данните. Трябва да се каже, че принципно при ограничение на достъпа до данните говорим за много малък обем. Ограничението се налага само върху 1% от данните. Затова заключението ни е, че въпреки някои различия в третирането на данните в държавите членки, това не е голям проблем, защото много малка част от данните подлежат на каквито и да било ограничения. Ние решихме да проверим това на практика. Проведохме своите консултации с индустрията. Също така имахме и проучване в интернет – то беше адресирано към дружествата в Европейския съюз. Обърнахме се към 47 дружества, които са членове на ЕРСК, 20 от тях ни отговориха. Бройката сигурно ви се струва малка, но имайте предвид, че всички компании, които работят в областта, са 120 на брой, затова извадката е представителна. Всъщност, това, което не очаквахме, е, че 15 от тези компании заявиха следното. Ние имаме някои трудности при достъпа до данните, но не знаем защо, заради лошото време или нещо друго. Четири от компаниите имаха трудности заради ограниченията, свързани с сигурността. Ясно е, следователно, че тук говорим за малък процент от компаниите, които имат достъп при те, е, трудности при достъпа до данните. Същевременно е хубаво да се стигне до едно общо разбиране за това, какво означава високата разделителна способност. Необходимо е да има повече прозрачност, да са ясни критериите. Критериите, по които определени данни се определят като важни за сигурността. 12 от 20-те компании отговориха, че подкрепят този подход, че е хубаво да има обща дефиниция – да се знае какво е високата разделителна способност. 14 от 20-те се застъпиха за общи критерии, така че и те да знаят в кои случаи данните се контролират. В този контекст комисията предложи в оценката на въздействието да се определят съответните прагове при спътниковите данни с висока разделителна способност, да се знае какво означава това и от тук вече да има и определение, което позволява данните с висока разделителна способност или СДВРС да бъдат изключени е, от достъпа. Това е нещо много важно за бизнеса. На второ място. При този подход ние предлагаме да има сходни системи за контрол. Не казваме, че те трябва да са еднакви, но е необходимо бизнесът да знае как заявките за СДВРС ще бъдат обработвани и каква е вероятността да стигнат до желания резултат. Кои данни се контролират? Освен това, в предлагания подход Данните без висока разделителна способност би трябвало да могат да бъдат в свободно обращение. Ако няма контрол или ако контролът е бил еднократен, тези данни не би трябвало да подлежат на ограничения. Направихме своя анализ Видяхме и какви са последиците. Опитахме се да видим и какви ще са економическите последици, но тук е много трудно да се предвиди, защото самите дружества са много малки. Те са и малко на брой. Разполагахме с въпросника, попитахме дружествата дали могат да дадат количествено изражение – на последиците от промените, но тук усилията не бяха кой знае колко успешни. Все пак от направения анализ става ясно, че не се ли предприеме действие, набелязаните проблеми ще продължат да се усещат и в бъдеще – Не се ли промени ситуацията? Ще се разработят нови системи с СДВРС. Държавите членки ще имат собствени системи, ще има още по-голяма разнородност и от тук още по-големи проблеми. Следователно, макия бизнес ще загуби някой от своите клиенти, тъй като при високата резолюция те няма да могат да предоставят данните на време, няма да могат да уверят клиента, че ще може да разчита на данните, когато има нужда от тях. Заключението в крайна сметка беше, че не е необходимо кой знае колко. Необходима е обща дефиниция, сходен подход при определяне на правата при свободно използване на данните, та с не много големи усилия може да се постигне сериозна промяна. В заключение, госпожо председател, искам да кажа, че тук Европейския съюз не прави нещо различно от това, което САЩ направиха преди десетилетия – Става дума за законодателство за СДВРС, което в САЩ го има още от 1998 година и се разви с течение на времето. Като разбира се в този случай всички се водят от едни и същи законодателни норми и следователно работят при равни условия с тези СДВРС. В САЩ има много агресивна политика за изкупуване на данни и това е важно за бизнеса, но същевременно и дружествата пък не трябва да се оправят с разнородни законодателни норми. Благодаря. Thank you. Jens Nielsen, rapporteur. så mycket, eh, ordförande, och tack för föredragningen. Vi vet благодаря за изложението. Ние знаем, че услугите на сателитния сектор използват спътникови данни и могат да допринесат за ръст на европейската економика. Това е сектор, в който не би трябвало да има конкуренция на национално ниво. Следователно, европейското сътрудничество е удачно. Е, това е зрял пазар и, както каза комисията, и сега ние можем да предприемем действия и да направим така, че националното законодателство да не затруднява достъпа до пазара. Е, по този начин няма няма да се допуснат проблеми на европейско ниво, няма да се допусне възникването на спънки, проистичаща от разпокъсаността на законодателството. За мен е интересно предложението на комисията. Аз все още не съм оформил позиция, защото искам да изслушам различните позиции. Зна... Познавам позицията на съвета, знам, че в момента нещата не се движат. Е, е, направени са проучвания, те трябва да бъдат е, взети предвид. Парламентът не е излязал с позиция. Моят подход е много отворен и очаквам да чуя какво ще чуят членовете на нашата парламентарна комисия. Няма да навлизам в това, което каза комисия, но ще кажа няколко душ, думи за консултациите с заинтересованите предприятия. Всъщност те са много малко. Но, от друга страна, е голям броят на предприятията, които имат интерес към данните. Това са предприятия клиенти, така да се каже. И през е, последните месеци ние обмисляме е, как могат е, да се разработят системи, за да се използват данните, идващи от спътниците. Това може да се използва в транспортния сектор, в логистиката. Мисля, че ние трябва да сме предпазливи, когато казваме, че повечето предприятия дават своята подкрепа защото когато говорим за 12 предприятия от 20, може би не е много точно да се каже, че има голямо мнозинство. При всички случаи очаквам да продължим да работим с комисията. Господин Ван Нистелрой. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски. Много е положително това, което чуваме за тенденциите в сектора. Не е лесно да се ориентира в него човек е, и е, тази комисия е, трябва да разбере, че ако ще предприемаме действия, това трябва да бъде сега. Защото има опасност да изпусне много възможности в Съединените щати пазарът не беше много развит, а сега е много добре развит. А нашите предприятия изпитват трудности поради разпокъсаността на пазара. За предприятията има възможност да се развиват и да растат благодарение на новите технологии и данни. Да, има потенциал, но ние трябва да предприемем действия. Европа със своите стандарти в мобилните телефони беше лидер, а тук вътрешният пазар не се развива. Така че нека в нашата комисия да положи усилия и знам, че има проблеми с правомощията и компетенциите. Може би това е пред, би било предмет на, за преговори, но нека да се опитаме да се получим от грешките си. Да не сме просто наблюдатели, без да участваме в, в чертаенето на посоки както мисля, че до сега се случваше. Да, държавите са основните участници, но това може да се каже за почти всяко досие, което разглеждаме. Така че мисля, че трябва да организираме едно проучване, да кажем, че ние в ИМКО ще играем водеща роля. Благодаря ви за това проучване и мисля, че в парламента трябва да проявим активност. Джулия. За сега само ще слушам. Госпожа Гепхарт. Благодаря. Темата е страшно интересна и много важна. Навлизаме в областта на цифровия вътрешен пазар, което е също страшно важно. Йенс е прав, е, трябва да се занимаваме с темата, трябва да поемем даже водещата роля и да намерим разумни решения. За това обаче трябва да знаем какво правим. Има много въпроси към Европейската комисия. Бих искала да зная повече за това, защо предложението е така структурирано. От една страна, вие казвате в началото, в началото на предложението, казвате, че ще направите европейска регулация на материята. Обаче, когато погледна предложението, това е просто сбор от 28 регулации. Моят въпрос е, не може ли да направим да имаме един европейски подход. Или пък просто е невъзможно да имаме един европейски подход. На следващо място, е, господин Йотингер, който отговаря за цифровия пазар, казва непрекъснато, че трябва да работим европейски, че ни трябват европейски решения за този пазар, защото този пазар е прекалено голям и няма вътрешни граници в този пазар. Така че и тук въпросът ми е за европейския подход. На следващо място. Е, тук се говори само за сателитни, спътникови данни. А пък техниката, технологиите са толкова напреднали, че получаваме данни от съвсем други области, които не са толкова далечни като спътниковите данни. Мисля за тези нови данни, като видеодроните, И тук става дума в крайна сметка за защитата на личните, личната, личния живот на хората, на предприятията. Това е също нещо много важно. Може би нещо много по-важно от спътниковите данни. Тук изоставаме. Въпросът ми е, комисията мисли ли да работи по тези въпроси? Защото тези въпроси, според мен, са също много важни. Ако ще се занимаваме с цифровия пазар, не трябва да се занимаваме с вчерашните технологии, а трябва да мислим за утрешните технологии. И моето впечатление е, че именно това тук не се случва. Um, e Други колеги, аз съм докладчик в сянка от ЕКАРЕ. Наистина, все още очакваме, че може да се появят потенциални конфликти между това досие и досието от е, Комисията по индустрия. Този, е, това досие ни бе, при, ни бе дадено на нас. Другото досие е в другата комисия. Няколко думи от мен. Очевидно това е концентриран сектор, което не е очудващо, тъй като разходите за създаване на спътникова система са много високи. Те възлизат на милиарди. Само три страни са го направили, две страни обмислят възможности. Разбираме това. Разбираме и, че спътниковия сектор е най-бързо развиващия се сектор на економиката. И аз бих искала да имаме, да продължим да имаме бързо развиващи се сектори в Европа и тяхното присъствие да е много солидно. Вие говорихте за използването на данните, но аз бих искала да чуя становищата на собствениците, операторите на спътници и онези, които произвеждат спътници. Е, идеята е да направим така, че данните да могат е, да се използват е, съвместно в рамките на общ европейски подход. Разбирам това, но също така съм наясно с чувствителния характер на данните в много сектори. И просто защото Съединените щати имат политика за това, какво означава данни за целите на сигурността и данни, които не са за целите на сигурността, не означава, че ние в Европа искаме да имаме същия подход. Така че ще има някакви, ще има въпроси по подхода и аз мога да разбера защо държавите членки се притесняват а, от съображения, свързани с, с сигурността. А, има много чувствителност а, за това, кое, коя информация се споделя, коя не. А, всичко изглежда лесно на хартия, но проблемът а, предизвиква много вълнения. Един въпрос. Какво мислят собствениците, операторите на сателитни системи и защо сме изключили нашите системи Галилей и Коперник от това досие? Защото искаме да има едни и същи правила? На мен ми се струва малко нелогично да има е, различни групи правила, просто защото въпросите, отнасящи се до данните, не са толкова различни. Комисията. Да, благодаря, госпожо председател. Напълно сте права. Освен трите държави членки, които имат правомощия в тази юрисдикция, трябва да кажа, че що се отнася до консултацията, може би е малко преувеличено това, което се казва. Но има мнозинство в сравнение с, е, като имаме предвид брой на отговорилите. Е, сега, ние провеждаме ново проучване. Предприехме го наскоро и то ще приключи в неделя. Отговорите не са многобройни. 22 отговора сме получили. Интересното е, че всички те са в една и съща насока. Е, различни, фирмите са различни. Направихме едно проучване за подготовката на оценката на въздействието и слушахме бизнеса и тук включваме оператори на спътници. Ще видим какво казвате и Различните фирми реагираха, дадоха своите отговори и тези отговори са в една и съща насока. Това, което се опитва да направи комисията, да, вярно, сигурно е могло да направим повече, но трябва да има съразмерност. И за да има съразмерност, мисля, че трябва да се насочим към достъпа до данни. Ето защо този европейски подход, който зачита изключителните правомощи на държавите членки в областта на сигурността и имаме обща дефиниция за висока разрешителна способност, имаме подобни процедури за предоставяне на данни за целите на сигурността, но ние не налагаме на държавите членки нищо като критерии. Предлагаме подобен подход да бъде възприят, който да улесни достъпа до фирмите. Не бих казал, че трябва да има 20 е, правила нещата би трябвало да могат да се упростят. Има начин за придобиване на спътници с висока разрешителна способност. И това са безпилотните самолети или дроновете. Има разлика между двете. Аз не бих казал, че спътниците са технология на миналото. Според мен това е технология на бъдещето но ние говорим за спътници, използване на данни от спътници ако не искате а, един дрон да лети върху определена зона, той може да бъде спрян. Това не може да бъде направено с пътника. Той може да лети на цялата планета. Това е, е това е разликата между различните начини за придобиване на данни. Самолетите и дроновете могат да бъдат спрени може да бъде ограничен периметъра, в който летят, но това не може да стане с пътниците. И накрая, госпожо председател, вие попитахте защо Коперник е изключен. Тази директива е. Коперник се се регулира от регламента на съвета и има делегиран акт на комисията за данните. Той прилич... и подхода там е подобен на подхода към директивата и подходът при Коперник е данните от спътници с висока разрешителна способност се регулира а, от делегиран акт на комисията. И подходът е много подобен на този, който е възприят в предложената директива. Благодаря ви. Благодаря. Много бих искала да чуя какви са различията – има, различие, има разлика между данните събирани от държавите членки и данни събирани от е, държавите членки. И така, да, Йенс, искате ли да кажете нещо? No. Oh, I, I'm getting, I'm, get, I'm, I'm, I, I'm getting Danish yes, in my... me too. <laughs> А, е, председателката казва, получавам датски в слушалките си. Аз разбирам малко датски, така че успях да проследя дебата. Благодаря за, то, за тази дискусия. Различни колеги потвърдиха и това, което казах и аз. Вярно е, че пазарът не е зрял има възможност да се създаде един европейска нормативна база. Очевидно ще има трудности, които ще трябва да се разрешават. Аз ще представя едно предложение, което да обсъдим с докладчиците в сянка. Председателката. Да видим какво ще бъде разпределено. Да видим съвета на председателите на комисии как ще разпределят докладите. Ще гласуваме в 9.45. Благодаря на колегите. Вчера след обяд започнахме 10 минути по-късно и докато стигнем до последната точка в дневния ред, бяхме закъснели с половин час. И аз обещах на всички, че сега ще се опитам да спазвам стриктно часовете, така както са в дневния ред. Имаме още една минута докато дойдат колегите. So members who have um, not yet arrived have just been bought some time because I'm going to. Сега ще дам думата първо. Разполагаме с 5 минути. Ще дам думата на докладчика и после на италянското председателство. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво особено да кажа, само ще благодаря на всички, които участваха в разработването на доклада. Той не беше лесен. Започнахме преди 3 години. Както си спомняте, в нашата комисия приехме доклад по собствена инициатива заедно с Комисията по транспорта. И от последните три години работихме много напрегнато. Сега сме вече в, почти в края на процеса и аз искам да благодаря на всички колеги за ефективното сътрудничество. Искам да благодаря и на италианското председателство. за, които, за което този доклад беше сред приоритетите им. А, имах, сътрудничихме си много добре с двете страни. Мисля, че днес предстои да направим голям скок в посока безопасни пътища и можем да покажем, че от Европейския съюз има полза за гражданите. Искам да ви благодаря за подкрепата и мисля, че всички ние ще дадем своята подкрепа за доклада, не само днес, но и след няколко месеца, когато го гласуваме в пленарната зала. Госпожа Ванеса Палило от италианското председателство, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Госпожи и господа депутати, исках да благодаря докладчика госпожа Каранцова и докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество по време на преговорите. В крайна сметка успяхме да постигнем споразумение. Благодаря и на генералния секретарият на съвета, на секретарията на комисията ИМКО, както и на всички служители, които дадаха своя принос, за да се постигне споразумение. И не на последно място благодаря на Европейската комисия, която направи необходимото, за да се постигне съгласие в трудни времена. Темата е много важна за европейските граждани. Намаляват, ще се намали значително броя на загиналите и пострадалите в резултата на пътно-транспортни происшествия с системата e-call в автомобилите ще се намали броя на... ще се намали времето, времето необходимо за оказване на помощ. Това беше сред приоритетите на италианското председателство и в, от тази гледна точка ние ускорихме процедурата за приемане. С радост мога да ви кажа, че предстои да приемем политическо споразумение на съвета по околна среда ще дадем възможност на парламента през февруари да гласува през март 2015 година и на, за да може регламентът да бъде обнародван и да влезе в сила. Благодарение на всички за сътрудничеството и за постигнатото много важно споразумение. Имаме само един вод по резултатът от преговорите и това е с поименно гласуване. Моля, гласувайте. А, мисля, че има един член на социалистите и демократите в повече. Моля, гласувайте. 30 за, един възражал с един против. Thank you very much. Благодаря много на докладчика и на екипа преговарящи. По-конкретно благодаря а, на докладчите в Сянка. Много се... А, за нас беше удоволствие да работим с тях. Следващата точка в дневния ред представяне от комисията на оценката на въздействието на едноличното дружество с ограничена отговорност. Това е доклад на комисията по правни въпроси jury report where the rapporteur and jury is Pascal de Grandes. Um, там докладчик е Луис де Грандес Паскуал. Комисията по заетост е също докладчик, а наш, докладчик за нашето становище е госпожа Марлен Мици. Представителят на комисията днес е господин Курц. Слайдовете качени ли са на вебсайта на комисията? Публикувани са. Да дадем думата на Европейската комисия. Заповядайте. Um, much, Chair, Благодаря и добро утро на всички. Ще започна най-напред с контекста на инициативата. 99% от всички предприятия са малки и средни предприятия и е, те произвеждат 67% от е, заедостта в Европейския съюз. Възможностите, които могат да използват тези предприятия в е, единия пазар, са много повече. Те използват много по-малко възможности. Вижда се, че само 2% от малките и средни предприятия инвестират в чужбина, т.е. извън своята страна. Мислим, че това е прекалено малък процент и може да го увеличим. Но как да се справим с проблема? Особено като се има предвид, че предприемаческият дух в Европа изостава в сравнение с предприемаческия дух извън Европа. Трябва да работим върху този дух. Това е идеята на предложението на комисията. Тоест, нашата цел е да упростим живота на малките и средни предприятия, да укрепим предприемаческия дух и да навлезем в цифровата ера. Ако попитате младите предприемачи какво всъщност искат те, какво искат от корпоративното право, и аз подчертавам този проблем, защото има и други проблеми, които трябва да се решат в контекста на растежа и на заетостта, но поне от страна на компаниите вижда се, че има нужда с, от компании с ниски изисквания за капитал, така че капиталът и трансферите да могат да стават безпрепятствено от една държава членка в друга държава членка. Тоест, необходими са предприятия, които да създадат още работни места в Европа. Как да се справим с проблема? Как да се справим с а, ниския предприемачески дух в цифровата ера в Европа? Разгледахме възможностите в оценката на въздействието. Една от тези възможности беше да се създаде нова е, правна форма, подобна на тази форма, която вече съществува за едноличното дружество с, отговор... с ограничена отговорност. Това, тази възможност се оказа доста трудно, защото предисторията на тези правни форми са извън е, националното законодателство. Оказва се, че <clears throat> такива преговори ще са много трудни и парламента няма да участва в такива преговори. Но освен това, тази правна форма ЕСИ не се използва често. Тя е понякога успешна в някои от държавите членки, но не навсякъде. Другата възможност, която преценихме, беше да се хармонизира корпоративното право, което се отнася до дъщерните фирми. Дъщерните фирми главно на малки и средни предприятия. Ние установихме, че това обаче ще е прекалено ограничително, прекалено рестриктивно. Защо трябва да се ограничаваме само до дъщерните фирми, след като 99% са малки и средни предприятия, те така или иначе би трябвало да имат предимства от е, това опростяване. Освен това и други компании би трябвало да имат, да се ползват от предимствата на, на опростяването. И третата възможност, която преценихме, беше хармонизирането на възможностите за установяване на, на дъщерни фирми в друга държава членка. Говорихме с заинтересованите страни, с държавите членки и се оказа, че тази опция също ще е много трудна, тъй като има ам, различни традиции, дългогодишни традиции в корпоративното право в различните държави членки, така че би било много трудно да се наложи само един модел в Европа, който да замести всички съществуващи. Имаше и възможността нищо да не направим, и така, това обаче би означавало а, да се увеличат разходите за компаниите, които искат да работят трансгранично. И така, а, е, като взехме предвид всичко това, въпросът, е, въпросът беше как да създадем един европейски подход, е, който да вземе предвид националните законодателства, от една страна и от друга страна да се занимае само с тези важни елементи, които са важни в трансграничните операции, в трансграничната търговия, които влияят върху дейността на дъщерните компании на малките и средни предприятия да не правим нищо не беше опция, защото гражданите очакват от нас улеснения, очакват от нас създаване на нови работни места и, улесняване на бизнес средата. Трябва да кажа, че това предложение е само по себе си ще създаде работни места, ще създадем, би трябвало да имаме макроекономически условия, би трябвало да проведем а, други реформи, така е, но това е също една малка мярка, една малка мярка, която ще допринесе за улесняването на бизнес средата за малките и средни предприятия. Какво е всъщност SUP? Това е общия европейски подход помолихме държавите членки да ни дадат информация за това, как си представят един хармонизиран подход. Е, констатациите, които направихме, беше, че това е всъщност именно е, предпочитаната опция. 57% от заинтересованите страни казаха, че е, това е именно решението, което те биха предпочели т.е. да се създадат едни такива, една, да се създадат такива компании. Целта на предложението е да се улесни предприемаческата дейност, да се улесни трансграничната търговия и операции, е, да се навлезе в цифровата ера и да се използва неизползвания потенциал на вътрешния пазар. Какво предлага предложението? Какви са му предимствата? Предлагаме правила, е, които ще улеснят трансграничния бизнес. Ние не хармонизираме всичко и ние не заместваме е, съществуващи законодателство. Това, което искаме от държавите членки е да създадат възможност, кои, възможност която да се използва от а, е, собствениците на дадено предприятие. Какво е необходимо? Необходимо е да има ниско изискване за капитал, да има обща защита на кредиторите, общ начин, общи правила за управление на тези предприятия, така че тези предприятия да могат лесно да функционират в трансграничен контекст. Това е възможност за избор затова ние така се застъпваме за, за, за тази идея. Това е възможност за предприятията да използват или съществуващите форми, или пък да поемат по пътя на тази нова форма. Ако те решат да използват тази форма, добре, ако не искат, те въпреки това могат да използват националното законодателство, националните правни норми. Така или иначе обаче, ние смятаме, че новите предприятия биха използвали тази форма, защото това ще ги улесни в е, тяхната дейност. Ето, например, едно малко предприятие, което е, е, има седалище в една държава членка, но предлага услуги в друга държава членка и ако това предприятие реши, че трябва да разшири своята дейност, може да създаде дъщерна фирма и тази дъщерна фирма ще има правната форма е, е, на единно дружество с ограничена отговорност. Как... Имаше изслушване в Комисията по правни въпроси и аз чух е, доста критики, е, критики отправени към това предложение, защото много неща бяха казани, за това, че предложението ще поощри че ще поощри фалшиви компании, неистински компании, няма да има няма, няма да се спазват правилата срещу пране на пари и така нататък. Но според мен е, именно обратния ефект ще е на лице, защото стандартите на защита на кредиторите ще са много високи и ако погледнем напред, ще има тест за ликвидност, тест, който управителите на предприятията трябва да преминат преди да могат да разпределят дивиденти. Така че има доста неща, които не са разбрани за това предложение и, неговите, и неговия потенциал. Според нас, ако погледнем какво се случва в през последните години в държавите членки, ще видим, че те опростяват изискванията, намаляват изискванията за начален капитал, има онлайн форми за регистрация, така че много не, от нещата вече са, са на лице. Това не е идея на комисията. Амбицията на комисията е да продължи а, по пътя, по който много от държавите членки вече са тръгнали. Ако погледнем минималните изисквания за капитал ще видим тази тенденция. Много държави и членки смятат, че трябва да има нисък, ниско изискване за капитал и така да се защитат а, кредиторите срещу неликвидност, срещу банкрут. Но ако задълбаем в въпроса за минималния капитал, ще видим, че по става повече дума не за защита на кредиторите, а за репутацията на, на предприятията. Много голяма част от капитала е просто на хартия, а не наличен понякога. Много държави членки, или т.е. всички държави членки, имат някаква форма а, за пренос на данни към регистрите, към търговските регистри. Има 16 държави членки, в които съществува директно, а, директна онлайн регистрация в търговския регистр. Има в другите държави членки също така възможност, но тя става чрез посредник, например чрез нотариус. Но въпросът е, че такава система съществува навсякъде. По отношение на онлайн регистрацията, нашето предложение дава възможност на притежателя, на основателя на фирмата, дистанционно да се регистрира, да види какви са изискванията за регистрацията, да разбере каква е процедурата. Но това, което ни интересува е не само онлайн регистрацията, а и начина по който тя е организирана в държавите членки. Това обаче си остава а, прерогатив на държавата членка. Ако тя иска да има нотариус като посредник, добре. Ние искаме да постигнем определен резултат. Това е нашата цел. Често се задава въпроса за разделянето на регистъра и седалището и основната, основното седалище на компанията. Комисията предлага едно такова разделение, така че това предложение отговаря на предложението, което направихме преди години. Но така или иначе, тук ние сме отворени да видим дали това разделение ще е разумно, дали това разделение трябва да бъде преговаряно, но нека ви напомня, че за нови компании, за, за много компании това е ситуацията. А, те е, е, там има разлика между седалището на компанията и мястото на регистрация. Ако а, обаче а, става дума за вече съществуващи компании, е, възможността е също дадена, включително и в Германия, да се направи това разделение. А, това е важно за създаване на дъж, дъщерни фирми, но това не е предложение за трансфериране, за преместване на регистъра на офиса по регистрация, на регистрирания офис. Е, не става дума за такава мобилност. Но и тук ние сме отворени за предложения от парламента. Сега за фалшивите компании, за компаниите, които са само почтенска котия. Корпоративното право няма инструмент, е, който да се пребори с е, този феномен. Е, естествено, комисията не би искало да види едно нарастващо насилствено преминаване към самозаетост. Това е Самозаетостта е всъщност извън об, обхвата на това предложение. Това е феномен, който така или иначе се случва независимо от олесня, олеснените възможности за създаване на компания. Само заетите лица са един вид еднолични дружество с ограничена отговорност, те обаче много често имат неограничена отговорност и не попадат в обхватното поле на това предложение, което се занимава с дружества с ограничена отговорност, еднолични дружества. Но така или иначе ние с удоволствие бихме се постарали да нашето пред, предложение да даде своя принос в борбата срещу фалшивата самозаетост. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Мици. Добро утро. Е, това беше много интересна презентация, която чухме. Моят подход е много отворен. Ако погледнем по-внимателно това предложение, то има плюсове, има минуси и те трябва да бъдат оценени. Не Трябва да бъдем обективни, трябва да сме честни, ако искаме да допринесем е, за, за економическия растеж. Това е моята нагласа. Така ще работи в бъдеще. Оценявам обхватното поле, определено от, полити... от, от комисията. Аз идвам от частния сектор, така че мога да оценя това предложение. Малките и средни предприятия наистина имат големи трудности когато искат да разширят дейността си, особено в трансграничен е, контекст. Що се отнася до предизвикателствата по отношение на разходи, на законодателство в трансграничен е, контекст, тези трудности спират понякога малките и средни предприятия е, да разширят своята дейност. Именно с това се занимава това предложение нямам нищо против да се улеснят трансграничните дейности, защото те ще увеличат конкуренцията, те ще, е, това ще е само в полза и от интерес на потребителите. Наистина, е, единия пазар и неговия потенциал не са достатъчно, не са напълно използвани. Ние разбираме потенциала на, на е, вътрешния пазар, но все още не сме го изразходвали. Предприемачи, които искат да разширят дейността си, виждат и се сблъскват с разпокъсан вътрешен пазар и е, тук оценявам усилията на комисията да преодолеят тези трудности. Оценявам и акцента върху предприемаческия дух. Той е много необходим за економическия растеж. Миналата седмица в Страсбург, когато Юнкер предложи плана за придвижване напред за дигиталната, с дигиталните иновации, един от стълбовете беше растежа в цифровата економика. Така че това е моята нагласа за подход към е, това досие. Въпреки това, аз не съм съвсем сигурна, че това предложение е истинското решение за проблемите, които описах преди малко. Олесняване на гъвкавостта на компаниите могат, могат да накърнят правата на кредиторите и на работниците и служителите. Предложението може да поощри накърняването на тези права, правата на кредиторите и правата на работниците. 50% е, процента, каза комисията, от заинтересованите страни са, подкрепят предложението, но кои са тези заинтересовани страни? Взети ли са предвид синдикалните организации, представителите на работниците? А 50 е, кои са 100% и кои са 57%, за които говори комисията. Аз подчертавам това предложение така, както е представено в момента. И аз съм е, убедена, че комисията го е направила е, благонамерено, с добра воля. Според мен обаче неволно ще подкопае правата на работниците, ще подкопае корпоративното управление като такова. Аргументът би могъл да бъде, ние не искаме това да се случва, обаче, добре, възможностите са дадени. ние задаваме нови механизми точно това да се случи. А ние би трябвало да се борим срещу тези фено, фено, феномени. Не бива да даваме възможност на големите компании да укриват данъци, да плащат по-малки данъци и да намират повече възможности да а, оперират в по-удобен за тях начин. Трябва да разберем че предложението не е ограничено до малките и средни предприятия. Ние говорим за тях, но, но това предложение ще бъде на разположение е, за, е, на всички мултинационални предприятия, а те нямат нужда от такова законодателство. Аз не казвам, че те правят нещо нелегално. Аз просто казвам, че има достатъчно механизми, които са вече налични и от които мултинационалните компании използват и могат да се, и могат да се възползват. Не, няма доказателства за това, че създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност ще улесни трансграничния бизнес. Е, е, един бизнесмен, който иска да работи в трансграничен контекст. Добре, там има разходи, той трябва да ги заплати, но той няма да бъде спрян, от... той няма да бъде спрян, ако хората естествено имат сериозни намерения. Няма доказателства за това, че е, това предложение ще улесни и ще поощри бизнеса. Казва се, че 160 милиона евро ще бъдат спестени като разходи за малките и средни предприятия. Но няма доказателства и за това. Е, ако е чудесно, ако това се случи, но няма, няма доказателства, че то наистина ще, ще се случи. Още един противоречив аспект. Разликата между регистрирания офис и административната главна квартира е, или седалище на компанията това също, тук с, с, този аспект може също да бъде злоупотребявано. Мисля, че всичко, всякакъв вид законодателство, а, с него може да се злоупотребява, но тук потенциала е голям. На следващо място минималния капитал от 1 евро. Каза се, че в много държави членки имат такъв механизъм, но ако ние въвеждаме нов механизъм, и ако в този механизъм има изискването за минимален капитал от 1 евро, зная, че това е символична сума, но, но аз мисля, че това изискване ще възпроизведе е, вълна на възражения, защото това изискване е, прави цялото предложение смешно, защото всеки сериозен бизнесмен, всяко сериозно предприятие е, няма да е възхитено от това изискване. Цялата концепция става, става смешна по този начин, въпреки че по този начин се акцентува върху леснотата, с която може да се създаде едно дружество, което, малко дружество, което да функционира в трансграничен контекст. Нуждата от един определен шаблон, това е нещо важно, това е така. Това е нужно, защото а бизнесмените се сблъскват с 28 различни а, формуляри, изисквания, на които трябва да отговарят, така че това е един много положителен аспект. Мога да продължа с един такъв анализ, аз много се интересувам от материята, но наистина опитах се да намеря да намеря решение на проблемите. За тази цел обаче трябва да разберем какви са истинските проблеми. Нека направим крачка назад и видим какво пречи на предприемаческия дух. Както се каза правилно, предприемаческия дух трябва да се поощри в Европа. Какво наистина ни спира? дали създаването на тази правна форма на дружество е решението. Или пък не даваме възможност за допълнителна злоупотреба с законодателството. Благодаря. Председателката, благодаря. Давам думата на докладчиците в сянка. Мадам Чер. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина в Европейския съюз трябва доста от законодателството да се опрости, да развиваме единия пазар и затова ми се струва, че това предложение е напълно уместно. Ако го разглеждаме от гледна точка на стандартизацията, цифровизацията, то мога да кажа, че за мен то е единствено положително. Първоначалният капитал от 1 евро дава възможности на новосформираните дружества. Мисля, че точно това трябва да направим, да стимулираме предприемачеството, иновациите, да се обърнем към самите предприемачи и да ги запитаме кои са най-големите бариери пред започването на стопанска дейност, дали те са само административни или има и от друго естество. Но предложението е в правилната посока и със сигурност го приемам и подкрепям. Като говорим за използването на единия пазар, няма как да не отбележим, че трябва да се разгърне напълно неговия потенциал – това означава между държавите членки да няма бариери заради стандартизацията. Аз бих се застъпил за едни и същи стандарти, но не и за едни и същи данъци. Необходимо е да направим всичко по силите си, за да стандартизираме процедурите. Това мисля, че е нашата цел. Имам е единственото безпокойство, свързано с онлайн регистрацията. В много от държавите членки това вече е възможно, но знам, че все пак тук има и разлики. Особено при регистрацията на новосформирано дружество – Затова искам да знам колко време и какви разходи са необходими за регистрирането на ново дружество и ще може ли да стандартизираме този вид процедура. Тони. Тони. Ah, yeah, Tony. Uh, yeah, listening to the socialists, I'm, I'm very concerned. Uh, the, the socialist policies haven't. Всъщност, това, което социалистите предлагат, ме притеснява, защото техните политики отдавна не работят. Ние имаме нужда от либерална, единна, свободна Европа. Така или иначе работниците имат най-много права, когато има работни места. Иначе знаем, че свръхрегулирането просто не работи. Необходими са доста усилия. Хубаво е, че се предлага онлайн регистрация. В Естония можеш да се регистрираш онлайн дори ако подаваш заявление за гражданство и това е чудесно. Ето вижте, новите държави е, са приливащи от енергия, от оптимизъм, защо да нямаме дружества, регистрирани с капитал от едно евро. Това дава надежда на младите. Ние не искаме да ги плашим с бюрокрацията. Света се промени. Големите дружества в индустрията вече не работят в Европа. Нямаме въглишна индустрия. Работниците очевидно имат все по-малко нужда от закрила. Кои са работниците на Apple и Google? Как се работи онлайн? Това са новите въпроси. Така че помогнете ни да бъдем свободни и либерални като Apple, като Google. Това са компании на стойност 700 милиарда. Защо ние да не сме по-добри от тях? Но при тях има по-малко законодателни ограничения и по-лесен достъп. Това искаме и ние, за това се боря и аз. Um, okay. quick... Благодаря, списъкът става все по-дълъг. Нека и аз се изкажа като докладчик в сянка. Струва ми се, че наистина е важно да улесним условията за маките и средни предприятия, особено сега при толкова трудните и економически обстоятелства много хора се оказват без работа искат да започнат собствен бизнес, да не са зависими от сивата економика, но те си задават въпроса дали това ще е лесно и на мен ми се иска, независимо дали ще са еднолични търговци или бизнесмени, да могат да регистрират компанията си наистина лесно за едно евро. Това ще е двигателя за растежа. И това е нещо много различно от многонационалното разпространение на всякакви компании паравани, което се прави за целите на данъчното избягване. Не, аз искам дружества, които да могат да се регистрират без кой знае какви разходи и да работят законно. Същевременно комисията отбелязва, че в много държави може вече да се регистрираш онлайн, че в много от тях имаме този символичен капитал от 1 евро, защото в този случай ти си дружество с ограничена отговорност, други думи отговаряш само за компанията си. Интересуваме дали комисията е направила анализ на предложение, евентуално от парламента, за увеличаване на минималния капитал на 100 или 1000 евро. Аз разбира се и искам условията да са възможно най-лесните, въпреки че разбира се има и опасност от злоупотреби но тук не можем да претрупваме предложението с практиките от всички държави членки, защото така само ще осложним ситуацията още повече. Искаме да бъде лесно да може да се установиш като добросъвестен оператор – който се плащат данъците. Затова и подкрепям инициативата, но както казах, нека не претрупваме с всички възможни национални практики. Не виждам докладчика в сянка на зелените, а госпожа Реда. Нямаме все още докладчик в сянка, но нека кажа, че Докладчикът каза нещо много вярно. Ако искаме да направим анализ на потенциалните рискове, трябва да се обърнем към неправителствените организации, например. Това не е направено в оценката на въздействието, може да го направи комисията. Същевременно инструментът за онлайн регистрация е нещо добро, тъй като целта му е лесна регистрация, очевидно. Но в Естония това, което се предлага, не е електронно гражданство. Не можеш да станеш гражданин онлайн. По-скоро ние предоставяме сертификат, който удостоверява факта, че си гражданин на Европейския съюз. Това е важно разграничение, но мисля, че трябва да е, видим и какви ще са последиците за правата на работниците, за данъчното облагане. И не може да се допитваме само до компаниите, които ще ползват инструмента. Ержим Масталка за Гуе. Не, вие само слушате и няма докладчик в сянка за СПД. Евелин, благодаря. Искам да благодаря на докладчицата. Е, нейната работа не беше никак лесна. Наистина, ние искаме един добре функциониращ вътрешен пазар и за малките и средни предприятия. Но в същото време не искаме да подкопаваме трудовото законодателство, правата на работниците, социалните права. Предложението, така както е в момента, крие огромни опасности именно в тази, в, в тази връзка и този аспект трябва да се оцени допълнително. Искам да кажа на Европейската комисия, е, искам да ги помоля, когато правят оценка на въздействието, да не правят оценката така, че човек да има впечатлението, че резултатите са предрешени и всичко е направено така, че да се стигне до очакваните изводи. Ето, например, онлайн регистрацията. Да, това е хубаво нещо, това ще улесни много неща. Обаче, нищо не се казва в оценката на въздействието за това как това тази регистрация ще повлияе върху различните 28 законодателства. Какви са условията за такава регистрация? Какво, каква информация ще предаде а, човека, който се регистрира? Само се казва, има 16 държави членки, които вече имат тази система. И се казва, добре, а, ако не се направи тази е, е, онлайн регистрация, ще спрем много бизнеса. Добре, но, но е, всичко, всичката тази, всичките тези аргументи не са достатъчни. Изискването за едно евро. Добре, но има отговорност, има законови изисквания в държавите членки, свързани с капитала, е, нищо не се казва за тези изисквания тук. Нищо не се казва е, как тези изисквания ще повлияят върху малките и средни предприятия и върху правата на трудещите се. А това са много важни въпроси. Ако в една държава Изискването за капитала е 1 евро за регистрация. Добре, но това ще е изискване за всички предприятия, независимо колко са големите. Но, но как, е, каква ще е ситуацията тогава в е, други държави членки? Няма ли да отворим пътя за регистрация на предприятия, които ще се регистрират в една държава членки. т.е. тоест едно предприятие ще се регистрира в една държава членка, където това ще е най-изгодно, където, например, няма както в Германия работнически съвети, кои предприятия ще го направят, ще го направят големите предприятия. Това не е помощ за малките и средни предприятия. Така че има много неясни неща, които трябва да се уточнят. Така че тук съм съгласна с госпожа Мици. Преди социал-демократите да могат да одобрят това предложение, много неща трябва да се случат, много неща трябва да се уточнат какви ще са последствията от всичките тези изисквани предложения. Got... Нямаме много време. Още четирима оратори обаче в списъка ми и отговорите на комисията. Имайте предвид, че ние още веднъж ще обсъдим темата през февруари. Тогава ще разглеждаме измененията. Мария Грапини, Режине, Катлин и Юри. По една минута. Домна președintă, încerc într-un minut să spun ce vreau să spun. De la bun Благодаря. Още от самото начало искам да кажа на колегите, че социалистите трябва да мислят е, по друг начин. Аз 25 години съм работила в промишлеността. Е, създадох предприятия, е, така че познавам тематиката. Зная какви блокади има. Сега, в някои сектори, има блокади, мога да говоря естествено за Румъния главно, но има блокади, в които хората, поради които хората губят работните си места, бизнеса не може да се развива. Имаше сътрудничество между е, предприятия, имаше фалити, имаше поглъщания на предприятия. Ситуацията беше много сложна. Важно е обаче да имаме единни документи във всички държави членки. Това ще допринесе до упростя... за упростяването. Подкрепям и онлайн регистрацията. Но, и обръщам се към комисията. Вие идвате и ни предлагате една пародия на изследване. Говорите за 500 отговора. Това не е конкретно. И аз очаквам една дългосрочна оценка на въздействието, защото в дългосрочен план предложението може да крие големи опасности. Ние искаме да подобрим предложението, но така както то е формулирано сега, изобщо не, не подлежи на, подребяване, на, на подобряване. Мерси, мадам ла президент. Режине, благодаря ви, госпожо председател. Комисията със сигурност вече е чула казаното, но все пак има неща, които трябва да се уточнят в нашата комисия. Първо трябва да разгледаме онлайн процедурата – аз съм запозната с практиките в Франция. Имаме директивата за услугите. Франция е държавата изпълнила най-добре задължението за изпълнение на процедурите в режим онлайн. И сега всички предприятия, включително и необхванатите от директивата за услугите, могат да се регистрират онлайн. Ако целта на, на предложенията е всички държави и членки да направят тази процедура изпълнима в интернет, то това би било добро предложение, много полезно. Задавам си въпроса дали трябва да хармонизираме дружественото право, обаче за да стигнем до такъв резултат. И каква е тази хармонизация? ние говорим за това европейско частно дружество, еднолично дружество, но за какво говорим? За критериите само за това дружество или в крайна сметка ще подмени много от нормите на държавите членки за защита на кредиторите, например, и в други области – С други думи, какво се цели минимална хармонизация, която ще улесни съответствията в държавите членки или нещо друго, което може да промени доста от нормите за защита на работниците, например, и други. Според мен ние вече имаме тези съответствия и затова не виждам какво толкова може да се постигне с новото предложение. По оценката на въздействието виждаме, че има 100 еднолични дружества, в които са забелязани злоупотреби. Има предвид е, директивата на услугите и нейния обхват, също така временното предлагане на услуги по смисъла на директивата за услуги. Тук имаме не само дружества, еднолични дружества с ограничена отговорност, но и е, самонаетите. Освен това имаме директивата за командироване на работниците, както и статута на фалшиво самонаетия. Да, има много измами, но е трудно да се прецени колко голям е мащаба на тези измами. Същевременно вие говорихте за леснината при учредяването на дружество. Това е в точка 24 на представенето ви. Вие имате предвид и улесняване на достъпа до регистриране като И Това е нещо добро, защото е, в този случай се узаконява дейност, която иначе може да се извършва на черно но ние може да имаме и хора, които ще бъдат принудени да се регистрират като самонети, а всъщност са наети от компанията. Ето вие казвате, младите просто не могат да спят от нетърпение, всички искат да са предприемачи, сигурно това е така. Сред младите има голяма безработица, но не забравяйте, че понякога ви принуждава да се регистрирате като самонает, за да ви използват като работник. Прекъсва председателката. Моля ви, можем ли да преминем нататък? Продължава ораторката. Не може да имаме... Е, трябва да имаме и данъчна хармонизация, иначе ефектите са нежелателни. Time. Моля ви, опитвам се да спазваме графика. Знам, че въпросите са важни, но има предвиден още един дебат. Катрин. Благодаря. Ще бъда много кратка. По първата част се каза, че само 2% от МСП инвестират в чужбина. Има ли прилика между тези малки и средни предприятия? оценката на въздействието. Голямо, много разнообразни са хората, които участват в тях. Искаме да знаем какви точно, какви точно са участниците, кой е включен, кой е изключен. Мисля, че най-ценното в едно дружество е е, са хората. Възможно е да има преуспяваща економика и социални права. Нека не изпускаме това. Благодаря, госпожо председател. Имам един кратък коментар. Подкрепям предложението но някои е, колеги изразиха притеснение от е, изискването за минимален капитал 1 евро. В Чешката република аз бях министър на правосъдието и имахме минимален задължителен капитал за фирмите е 0 евро. Ако фирмите трябва да внесат 100 000, 200 000, това не означава непременно повече защита за кредиторите. Всъщност, това, което се случваше, беше фиктивен капитал. Разбирам изразените притеснения но факта, е, че си можеш да внесеш по-голяма сума като минимален капитал, не означава, че социалната защита ще бъде по-добра. Нека да потърсим други начини за е, защита на работниците. Госпожо председател, дами и господа, искам да подкрепя предишният оратор. И в Польша имахме подобни обстоятелства. Създаването на, частна, на частно дружество с ограничена отговорност а, изискваше равностойността на около 100 000 евро. Това пред няколко години задължителният капитал спадна на 1200 евро. Тези разходи се изразходват по време на създаването на предприятието и не остава нищо защита на кредиторите. Имаме нужда от висок прак или от 1 евро. Няма особено значение дали е 1000 евро или е, дали е едно или хиляда евро. Това не осигурява защита. Знам, че няма време, за това едно кратко изречение. Да, ние въведахме промени през 2009 година, така че имаме 5 годишен е, опит, 5 години откакто създадахме дружества по силата на търговския закон с минимален капитал. Не е имало никакви трудности, никакви отклонения. Не сме установили на пазара да има нелоялна практика. Това показва, че в съвременната економика не капиталът е този, който гарантира а, дейността на пазара. И има други фактори, които са по-важни. Благодаря сега Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че има ограничения във времето, но ще бъде кратък. Исках да дам по-подробен отговор за ми, по минималния капитал но всъщност тази задача беше изпълнена от предишните оратори. Предложението трябва да даде възможност за избор от страна на предприемачите. Не смятаме, че държавите трябва да диктуват размера на капитала, дали да бъде 50 хиляди или 5 евро. Не вярваме в произволни цифри. Вярваме в това, което казаха предишните оратори, а именно, че други фактори определят успеха на фирмата. Да, много възможно е да се започне с едно евро, но не е необходимо. Много предприятия, особено във Франция, започват с по-голям капитал, въпреки че е едно евро е достатъчно. За новосъздадените фирми – не можем да кажем, че изискваме 65 000 минимален задължителен капитал, особено като имаме предвид проблемите с ликвидността и трудния достъп до финансиране всъщност в предложението обръща внимание на защита на потребителите, на, но от гледна точка на платежоспособността. Ако фирмата не е неплатежоспособна, тя няма да може да защити интересите на кредиторите. Сега по оценката на въздействието. Тази оценка трябва да бъде 30 страници. Може ли някой да включи цялата информация за всички фирми, кредитори в рамките на 30 страници? А, и имаме огромно количество информация, но не можем в рамките на 30 страници да анализираме цялата правна система. Положихме усилия. Ако смятате, че това е форма да обсъди, може. Що се отнася до различните правила за регистрацията, за това става дума. Фирмите функционират, те са признати за предприятия, така че трябва да признаваме правилата. Да, възможно е да възникне проблем с трансграничната идентификация и тук комисията не може да се позове на новите правила за идентификация, просто защото го нямаше, но сега вече го има. И не знам дали Последният въпрос за консултациите. Консултациите, които проведахме, бяха онлайн. Това е вярно. Е, онлайн консултациите са много добър инструмент, тъй като са отворени за всички и за предприемачите и за е, синдикатите. Вярно е, че това не е идеален инструмент, ето защо ние искаме да работим с е, е, всички заинтересовани лица, но при онлайн консултациите броят на отговорите не е много висок. Можем да се опитаме поне да разберем какво, да получим първоначална представа за това какво, каква е ситуацията. Благодаря. Алин. Марлин има думата. Благодаря. Мисля, че дебатът беше много плодотворен очевидно, че всички ние сме за стимулирането на бизнеса, но няма съгласие между нас за това как да стане това. Дискусията като че ли се съсредоточи само върху капитала от едно евро. Това не е единствения въпрос. Мисля, че ние трябва да постигнем споразумение по нещо, което ни обедонява и да дадем възможност кредиторите, инвеститорите да развиват бизнес. Аз подкрепям обхвата на комисията. Нека да намерим начин, така че никой да не пострада. Готова съм да се вслушам в докладчите в сянка и да намерим най-добрия начин нещата да се развиват. Благодаря, казва председателката. Разбрах, че докладът ви ще бъде написан до 16 декември. Благодаря ви. Хубаво е, че водим толкова оживена дискусия с това как да помогнем на фирмите. Преминаваме набързо към Европейска платформа за засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на, дедек, на недекларирания труд. Комисията най-напред Дени, докладчика Денис Де Йонг. Недекларираният труд е нещо като, е малко като корупцията. Когато започне веднъж на едно място, е много трудно другите предприятия да не бъдат изкушени, тъй като е много изгодно да плащаш на работниците по-малко. Чувам много представители на МСП, които казват, че са принудени да ползват недеклариран труд, защото конкурентите им го правят. Ето защо е необходимо, ако може малко тишина и ако обединим усилия, за да се преборим с това явление, ще бъде добре. Предложението на комисията за платформа, на която да бъдат обединени инспекциите в държавите членки, е много добро. Е, имам няколко наблюдения, съвсем накратко, защото ме интересува реакцията. Има, имайки предвид политическото значение на темата, аз мисля, че ние трябва да подчертаем, че това е само една от многото възможни мерки срещу недекларирания труд. И създаването на една платформа, е, на която, в която са обединени е, службите за инспекция, не означава, че имаме нужда от ново законодателство. Радвам се и, че и комисията гледа така на въпроса. Бих искал да чуя комисията да потвърди, че това е част от цял пакет за борба срещу недекларирания труд. Имайки предвид значението на темата, според мен Европейския парламент също трябва да участва в разработването на този доклад и затова представител на Европейския парламент би трябвало да участва в платформата. Също така искаме комисията да представя годишен доклад за функционирането на платформата. И тъй като парламентът ще бъде ангажиран, ако установим, че платформата не функционира така добре, както сме се надявали, да можем да окажем влияние върху структурирането на платформата. Тези доклади трябва да бъдат не просто рутинни, а да обръщат задълбочено внимание на това как те функционират. Що се отнася до обхвата, не знам защо комисията включва недекларирания труд и фалшиво декларирания труд – без обаче да включи други форми на недеклариран труд, като например декларация, декларира се завишено възнаграждение или занижен, занижено работно време. Платформата трябва да обърне внимание на тези видове фалшиво деклариран труд. Така, Обхватът е много важен въпрос. Второ, оперативните дейности. Помним срещите на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Аз участвах в тях. Много обичахме да разговаряме но сега момента не е само върху разговорите. Сега акцента трябва да е върху конкретното сътрудничество, по конкретни случаи. Значи сътрудничество трябва да бъде а, конкретно и оперативно. Освен това, информационните кампании са много важни, но не да бъдат организирани от Брюксел. Всяка държава членка трябва сама да организира информационна кампания. И накрая, участието на социалните партньори в дейността на платформата и предложението на комисията е насочено към онези случаи, в които социалните партньори играят роля в правоприлагането. Както казах обаче, основната отговорност на социалните партньори е да осъществяват превентивна дейност. Много по-добре е работодателските организации и синдикатите да се погрижат на практика този тип фалшиво деклариран труд да, да не съществува. Социалните партньори трябва да участват на национално ниво в подготовката на платформата. Това са елементите на този доклад. Надявам се, че ще си сътрудничим добре с докладчите в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи. Първо, ние трябва да се борим срещу недекларирания труд. Това е много сериозен въпрос. Трябва обаче да кажа, че затова имаме нужда от съответната социална и данъчна политика, което е в компетенциите на държавите членки. Не бива да решаваме проблема, като прехвърляме отговорности на европейско ниво. Подчертавам този факт, защото говорим за платформа. но е възможно това да доведе до промяна в компетенциите. Тази платформа е една инициатива за обмен на информация на най-добри практики. Отговорността на държавите членки в тази област е пределно ясна и се надявам, че няма да се промени. Нека ви информирам, че според мен държавите членки са реагирали на предложението за платформа, като казват, че няма достатъчно ясна информация за връзката между работата на платформата и намаляването на недекларирания труд. Има и притеснения за отражението върху бюджета т.е. това отражение ще възлезе на 2 милиона евро. Благодаря. Благодаря, че мога да бъда докладчик в Сянка. Благодаря и на докладчика. Много добре работихме заедно. Нашата цел е естествено да видим как може да настъпят подобрения в областта. Благодаря и, че някои от моите предложения бяха приети от докладчика. Е, имаме нужда от годишен доклад, а не доклад на всеки 4 години. Смятам, че тази платформа трябва да осъществи връзка между всичките държави членки. Това е много важно и тази платформа трябва да е обвързваща. Не може някой да каже искам да участвам, други да кажат не искам да участвам. Така няма да си постигнем целта. Сега, ако имаме такава обвързваща платформа, тогава парламентът също трябва да участва в, в, в тази платформа и в цялата дейност, трябва да може да привлечем към тази дейност и социалните партньори. Надявам се, че предложенията, които направих, ще бъдат подкрепени в комисията. Имам още и някои други предложения, които, е, които трябва да бъдат доточнени. Например, предлаг, предложих на докладчика да не, да не казва на примери, може би просто по-конкретно е, трябва да бъдат формулирани нещата. От името на Екаре няма никой. Сега ще прочета бележките на представители на ЕКАРЕ. Подкрепя принципите на платформата и коментарите за недекларирания труд и занижените а, данни, които се декларират. Държавите членки имат компетенции в тази област. Тоест, това, което казва колегата, е в същия дух, е, е, като казаното от колегата от НП. Ние трябва да осигурим, е, да направим така, че парите на данакоплаците да бъдат изразходвани по най-ефективния начин, което може би не е сигурно с това предложение. Вие декларират вие казвате, че трябва да има бърз обмен на информация. Има обаче чувствителни въпроси, свързани с защита на личните данни, особено когато става дума за информация за данъчно облагане обменът на информация може да струва скъпо, така че трябва да се направи така, че да съответства на нарушението, особено когато става дума за трансгранична дейност. Ще внесем изменения от името на групата на либералите. Благодаря. Аз представлявам групата на либералите и аз ще прочета коментарите на колегата, на колежката, която е заместник председател на комисията по заетост и не може да бъде в момента. Благодаря на докладчика за този доклад подкрепяме идеята за нова платформа, тъй като там ще участват трудови инспектори, данъчни инспектори и социалните партньори. Обедени сме, че обменът на информация ще спомогне за предотвратяване на най-декларирания труд. Платформата ще насърчи сътрудничеството между държавите членки. Трябва да подчертаем, че платформата трябва да отчете вече съществуващите форми. Освен това, платформата трябва да отчита съществуването на различни модели на трудово-правни отношения в държавите членки. Държавите членки са тези, които трябва да решат какво да бъде нивото на участие в различните дейности. Благодаря за вниманието. Благодаря. Тази област е много важна Идеята за обмен на най-добра практика е много добра. Според разчетите, недекларирания труд възлизат на между 7 и 16% от БВП на Европейския съюз. Това е огромна сума мнозина избягват плащането на данъчни и социални вноски. И в момента, в който има толкова много трудности. Разбира се, всяка държава членка си има своя отговорност, но обменът на положителен опит е много положително. Както знаем, това не е нова област. Е, от е, години комисията представя предложения. Е, отдавна говорим в нашата комисия за изпълнението, за правоприлагането, защото а, правилата са важни, изпълнението им е още по-важно. И мисля, че нашата комисия трябва да даде своята подкрепа на идеята за обмен на най-добра практика. Денис. Благодаря, госпожо председател. Мога да бъда кратък. Напълно отчитам факта, че има национални правомощия, да няма, не искам да има недоразумения. Комисията, когато отправи това предложение, също така отчете тези правомощия, но има няколко... Но също така искам да кажа, че не може да... участието не може да бъде напълно доброволно, защото ако има а, информационен център, няма как да стане, ако някоя държава членка не иска да стане. Освен това, няма да, да, насър... няма да помогнем обменът на информация. Просто няма да знаеш към кого да се обърнеш. Ще трябва да се работи на двустранна основа, не знаеш към кого да се обърнеш или се обръщаш към човек, който не може да ти свърши работа. В крайна сметка от това печелят престъпниците. Затова е в общ европейски интерес да има поне минимално сътрудничество с едно лице за контакт и някакво, макар и минимално участие. Ще проведем разговор с докладчите в Сянка, но някъде между напълно задължителна система и система, в която някой ден са доброволни, това е към което трябва да се стремим. Е, съгласен съм, е, че не трябва да харчим повече пари, отколкото е необходимо, но има дейности, за които това е задължително. Благодаря. Последната точка в дневния ред е Онова, което не довършихме а, вчера, нелоялни търговски а, практики а, в а, веригата на доставките в а, м, хранителния сектор. Докладчикът с късно с нощи ми се обади, за да каже, че трябва да пътува до Полша. и ме по помоли, помоли ме да предам, че ще слуша много внимателно отговорите по е, е, по видеоканала. В бъдеще ако ви се наложи да отсъствате, можете да ми се обадите, за да се извините и аз ще предам вашите извинения на цялата парламентарна комисия. Благодаря. Имаше много въпроси вчера по този доклад и аз ще се опитам да им отговоря по реда на тяхното задаване. Докладчикът говори за фактора страх и попита как комисията смята да се справи с този въпрос. Той също така попита до каква степен доброволните схеми могат да намалят този фактор страх. Както казах и в своето въведение, този фактор може да е много решаващ при правоприлагането, защото говорим за търговски практики, които се прилагат в рамките на дългогодишни договорни отношения, в е, които отношения една от страните зависима от продължителността на договорното отношение. И така се получава ситуацията, че по-слабата страна може да се страхува от прекъсване на отношението. В нашата зелена книга сме осветлили този проблем с тези именно нелоялните, с тези именно нелоялни търговски практики. Проблемът е, че тук има трудности – трудности, които пречат на взаимното доверие и взаимното уважение. Ние смятаме, че е важно в системите да залегнат възможности за подаване на оплаквания, когато има нарушено доверие – е когато властите се занимават с тези оплаквания, те да имат възможността да да разследват цялостния проблем от страна на двете заинтересовани страни. Сега ще премина към коментара на госпожа Шенелова. Тя попита как ще се справим с факта, че фермерите не са се включили в веригата и как ще се справим с скептицизма към доброволната инициатива. Наистина това е слабост на инициативата за доставка на храни. Това е така. И тази слабост е свързана с механизма на прилагане. Ние смятаме, че вероятно ще има възможност фермерите да се включат в доброволни схеми, защото Виждаме, че в някои държави членки това вече се случва. Участието на малките и средни предприятия. Това е наистина проблем. Проблем е за доставките на храни. Едно предприятие трябва да е част от инициативата, за да може да се включи в веригата и за да може да има директни, да извлича директни ползи. Но малките и средни предприятия могат и не директно да извличат ползи, ако големите предприятия са се включили в веригата, защото това ще има не директни, не непреки, положител, непряко положително въздействие върху дейностите на малките и средни предприятия. Но този именно аспект ще го оценим допълнително в хода на тази година. Имаше въпрос за маржовете на търговците на дребно. Имаше въпрос за въздействието върху потребителите. Комисията създаде таз, този механизъм за оценка на веригата на хранителни доставки, за да види какво се случва в а, тази верига, но ние не сме измервали маржовете и не знаем точно как се трансферират, как се предават цените по веригата на хранителните доставки. Нямаме информация, нямаме изчерпателна информация за, за цените, но смятам, че поне до определена степен има информация за маршовете. С нелоялните търговски практиките и тяхното влияние върху а, потребителите. Трудно е да се измери това влияние, а и това не беше основната цел на проучването. на проучването за нелоялните практики. Ние се надяваме, че потребителите във всички случаи ще имат полза от една добра, добре функционираща верига на хранителните доставки. Господин Рошфор говори за различните подходи, говори за възможността за посредник. Говори за възможността, за необходимостта да няма нелоялни търговски практики. в някои държави членки има много добри юридически подходи за справяне с нелоялни търговски практики. Ние тук обаче смятаме, че има много възможности за справяне с проблема. Е, във Франция има система за медиация чрез посредник. Е, подобна система има до известна степен в Великобритания с снабдяване с плодове и зеленчуци. Нашата цел е да намерим гъвкаво и ефективно решение. И това е причината за евентуална комбинация между доброволни инициативи и законодателни такива. Законодателните инициативи искат да решават проблемите по непротиворечив и гъвкав начин и ако това може да бъде постигнато чрез нашата инициатива, това би било най-добрият резултат, който може да си пожелаем. Имаше въпрос за списък на, на нелоялните търговски практики. Някои държави членки използват този подход, съставяне на списък. Има други, които използват списъка на добрите практики. Най-важното е да има гъвкавост. Защото прекалено стриктни е, решения, на прекален, един прекалено стриктен, ограничителен списък с нелоялни търговски практики, въпреки че може да е много прецизен, може да не е най-подходящото решение, защото все пак някои търговски практики може да не бъдат взети предвид, т.е. нелоялни търговски практики. Господин Данте говори за е, частните лейбъли, етикет и частното етикетиране. Ние естествено наблюдаваме развитието на частните етикети. Това е възходяща тенденция за последните години. Тук взимаме предвид и търсенето от страна на потребителите. Понякога производителите злоупотребяват с извинява Извинявайте, казва ораторката, производителите по принцип злоупотребяват понякога с доверието на потребителите, използвайки определен вид етикетиране – Естествено, добрите практики постановяват, че не бива да се злоупотребява с чувствителна и поверителна информация. Генерална дирекция конкурентоспособност по този повод направи задълбочено изследване. Там ставаше дума за иновации в веригата на хранителни доставки и там въпроса за частното етикетиране, частните етикети а, се анализира по-подробно. Надявам се, че отговорих на всички въпроси от вчера и благодаря ви за възможността да направя това. Естествено, ако има други въпроси, ще им отговоря. Още двама колеги искат да зададат въпрос въпрос от Алде. Благодаря ви за отговорите. Аз бях попитала, задала един въпрос за вътрешния пазар. Дали има мултинационални играчи, които прилагат различни практики в различните страни. Ако обичате да уточните дали има такива примери. Благодаря. Естествено, това е много, много важен въпрос. Ние следим поведението на играчите на вътрешния пазар. Както казах и вчера, много от тези нелоялни търговски практики се случват именно на местно равнище. и не винаги държавите членки могат да се справят с тях в рамките на собственото си законодателство. И тук се вижда нуждата от координация. Координация между държавите членки. За съжаление, картината е много фрагментирана, но по-важно от пълна хармонизация е да нищо да не попада незабелязано от законодателството на държавите членки. Имаше коментари за търсене на най-благоприятна среда, на най-изгодната среда за нелоялните търговски практики. Значи въпросът за фрагментацията си остава, така е но от друга страна прекалено драстично е според, ман, според нас да хармонизми, хармонизираме материята сред всички държави и членки. По-скоро трябва да наложим едно общо разбиране, че трябва да се борим срещу нелоялните търговски практики. И на второ място – трябва да осигурим сътрудничество между държавите членки, така че да няма пролуки и пробиви в системата. Благодаря. Хубаво е, че вие можехте да, можехте да отговорите на зададените въпроси. Има Имам въпрос за задължителността и доброволността на подходите. Винаги има проблем, когато става дума за тези видове подходи. Вие говорихте за прилагане, прилагане, Ние често говорим за прилагане в тази комисия, но така както разбирам, вие отговаряте и за работната група на високо равнище за древната търговия. А, именно тази търговия е централна за нелоялните търговски практики. Моят въпрос е дали нелоялните търговски практики се обсъждат във вашата работна група. Вчера имаше колеги от Комисията по селското стопанство. Нелоялните търговски практики засягат и селското стопанство. Така че, ако може да кажете какво се случва в тази група. Да, наистина, ние имаме такава група, работим по а, плана на комисията за, дребната, за търговията на дребно и практиките в тази търговия. Работим от 2013 година, но ние не се занимаваме точно с нелоялните търговски практики. Ние имахме съобщение през юли. Работим по оценката на доброволните схеми и говорим с държавите членки за тези схеми, така че нелоялните търговски практики не са в основата на нашата дейност. Основните предизвикателства, които идентифицирахме в работната група, е цифровата трансформация на търговията на дребно. И предизвикателството е как да се адаптират дребните търговци към цифровизацията. И в такъв смисъл се занимаваме много с проблемите на малките и средни предприятия. Така че нелоялните търговски практики не са в обхвата на дейността на групата. А освен това, се намираме в момент на оценка на доброволческите схеми, на доброволните схеми. Искаме да видим как те се развиват на национално ниво и какъв е законодателният отговор на национално ниво. Така че според нас не е времето, когато трябва да се направи оценка на, на нелоялните търговски практики в този контекст. Sure have... Благодаря. Нямам никакво съмнение, че нашите членове ще имат още доста въпроси и във връзка с бъдещите изменения. Благодаря ви. Нямам никакво съмнение, че колегите ще бъдат в контакт. Следващото заседание започва в 9 часа на 21 януари. Благодаря.